Uh, Добър ден на всички. Следващата точка от дневния ред. Изявление на Европейската комисия за въвеждане на еднообразни системи за регистрация на домашни любимци в всички държави членки. Давам думата на комисията и на комисаря Крецо.